Пан Преда! Председателят. Господин комисар, госпожи и господа, нека продължим работата си с тази вечешното заседание. И първата точка от дневния ред е доклада на госпожа Балзани, Проекта Коригираш бюджет, сигнатура 1 наклона черта 2012, финансиране на проекта ИТЕР. Госпожа Балзани има думата. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, господин комисар, предложението, което се внася на вниманието на Камерата тази вечер, представя споразумението постигнато от бюджетните органи през месец декември относно финансирането на изследователския проект ИТЕР през 2012 година. ИТЕР е проект управляван от Европейския съюз, но наред с това Япония, Съединените щати и Китай е, участват в проекта. Оказва се, че трябва да бъдат отпуснати е, кредити за поети ангажименти допълнително на обща стоеност 650 милиона предложението е насочено именно в тази посок. Да се е, увеличат заделените бюджетни кредити за поети задължения. Е, споразумението, постигнато между е, бюджетните органи бе съществена, решаваща част, бих казала дори основна предпоставка за постигането на е, съгласие в хода на помирителната процедура по общо бюджета за тази година. Средствата следва да бъдат отпуснати за да могат съответно да бъдат отпуснати и средства по други значителни програми на Европейския съюз, като програмата за освояване на знания и умения през целия живот, а при това да може да бъде финансиран проектът ИТЕР при прибягване, колкото се може по-малко, до трансферния механизъм. И така ИТЕР вече фигурира в бюджета за 2012 година, без да поставя под въпрос изпълнението на други програми, т.е. без да бъде в ущърп на финансирането на други програми. И това е много важно. Споразумението също така ни въвежда в деликатния въпрос за изпълнението на бюджета за 2012 година. Ние преговаряхме по предварителните разчети, постигнахме съгласие, но от там нататък настъпва не по-малко важния етап на изпълнението, в който попада и деликатният въпрос за разходването на средствата, т.е. за плащанията по отделните бюджетни позиции. И се надявам и през тази година да запазим позитивната атмосфера, която господства в отношенията най-вече между Европейския парламент и комисията в това отношение. Комисарят Левандовски има думата. Господин председател, уважаема Франческа, но от името на комисията, разбира се, аз приветствам вашия доклад, заявяваш позицията на парламента, наистина – позицията на парламента, отразяваща важното политическо споразумение, постигнато помежду ни на 1 декември миналата година за допълнителното финансиране на ИТЕР на обща стойност 1,3 милиарда евро за двете години 2012-2013 и наистина трябва да бъдат повишени пределните равнища на статия 1А, евентуално на статия 5. И разбира се, както казахте и вие, госпожо докладчик, без да се предрешава въпроса за изпълнението на бюджета и за бюджета през 2013 година ново предизвикателство за следващата година е, ще бъде е, привличането на още 360 милиона евро, за да подпомогнем конкурентоспособността и новаторските проекти в Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин комисар. Сега от името на политическите групи, господин Лавия, две минути. Господин председател, господин комисар, колеги, както току-що посочи госпожа Палзани, проекто коригиращия бюджет 1 за 2012 година отразява постигнатото между трите институции споразумение в хода на бюджетната процедура за 2012 година. Общото финансиране на стоеност допълнителни 1,3 милиарда евро за ИТЕР е част от това споразумение. И по-конкретно, по коригиращият бюджет води до повишаване на статия 1А с 650 милион. Нашата група подкрепя доклада на госпожа Балзани и призовава той да бъде прият, за да е, се спази постигнатото споразумение между двата бюджетни органа, парламента и съвета, с посредничеството на комисията. Нека също така припомня, че проектът ИТЕР ще бъде един от най-важните въпроси на дневен ред по време на преговорите за утвърждаването на проекто бюджета за 2013 година. И толкова по-актуален е въпросът предвид предстоящото публикуване на проекто бюджета, с който ще излезе пред нас комисар Левандовски на 25 април, т.е. проекто бюджета за 2013 година. Парламентът вече е утвърдил свои насоки за 2013 година и настоява 360 милиона допълнително финансиране за ИТЕР през 2013 година да бъдат гарантирани без по какъвто и да било начин да засягат правилното провеждане на различните е, действия на Съюза в различните политически области и най-вече за постигането на целите, заложени в стратегията Европа 2020. Мисля, че съветът също е на такова мнение. Госпожа Херцог, 3 минути и половина, социалисти и демократи. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Взимам думата от името на социалистите и демократите. Приветствам този доклад от името на групата. Радваме се, че комисията и големите политически групи са на едно мнение. Ние потвърждаваме нашето решение от декември и Предлагаме а, прегрупирането на паричните средства. Освен това, трябва допълнение да кажем, че увеличаването на средствата се състои доведе до това, а, че институциите бяха обезкуражени и това доведе а, до забавяне Тук не говорим само за 2012-2013, че тези две години са важни. Но това е един проект, който ще играе важна роля до 2020 година. Държавите членки трябва да покажат политическа воля и че са готови да подкрепят този доклад трябва да наблюдаваме глобалните тенденции, свързани с енергийните въпроси и всичко останало, което се поражда като предизвикателство следствие на глобализацията. Освен това, трябва да се има предвид и покачващо се потребление на енергия. Всички тези аспекти трябва да бъдат взети предвид не само новите държави членки, но и а, старите държави членки на Европейския съюз трябва да си припомнят кога е започнал проекта ИТЕР след края на Втората световна война. Горбачов, тогавашният партиен секретар на Съветския съюз и Роналд Рейган се обединиха не за да преговарят за атомно въоръжаване, ами за мирно използване на атомната е, енергия. Значи това е моментът, в който е започнал е, проекта ИТЕР. Тук не става въпрос само за едно ам, технологично е, решение, тук става въпрос за едно политическо решение, че най-накрая студената война е останала зад гърба ни. Искам да допълня, е, че Освен това, унгарец беше този, който инициира проекта за ядрения синтез. Е, ние живеем в един голям свят. Трябва всички да подкрепим един такъв проект, не само от гледна точка на енергийните ползи и от гледна точка на политическите цели. Благодаря. Сега за 3 минути и половина господин Хаглунд. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, нека първо да благодаря на докладчика. Искам да кажа, че аз съм много доволен, че бях докладчик от името на комисията ИТЕ. Радвам се, че успяхме да постигнем решение и, проекта да може да бъде финансиран и в бъдеще. Беше труден този процес на финансиране на проекта ИТЕР. Първо, съвета не се придържа изцяло към своите задължения, не изпълни, не изпълни в началото своите политически обещания, въпреки че фокуса беше поставен върху развойната дейност, но искаха да се съкретат средства от статия 1А Е, искам да кажа, че този проект включва в себе си голяма част научно-развойна дейност, тема, която е включена в стратегията от 2020 година. Ние се противопоставихме на тази мярка, бяхме е, едини, бюджетната комисия също ни подкрепи и крайният резултат е положителен. Искам да подчертая, поне от гледна точка нашата политическа група, това е едно не идеално решение, но нещо по-добро нямаше как да постигнем. За бъдеще. Е, за бъдещето този проект е от голямо значение, както беше подчертано другите политически групи. Годината, която измина, показа, че а, е, трябва да имаме по-голяма по-голяма представа, по-добра представа за това как е, ще бъде управляван ИТЕР, защото това е един огромен проект, който а, засяга до голяма а, степен и накоплаците. Е, трябва бъдеше да избягваме лошо управление, за да не се стига до необходимост на взимане на такива бързи решения за спасяване на проекта. По време на следващата много, много, финансов, многогодишна финансова рамка ние трябва да вземем предвид финансирането на проекта в следващия 3 годишен или 5 годишен проект и да се предвиди финансиране за проекта ИТЕР. Друго нещо важно в този контекст е, че докато съветът обмисляше своята позиция, ние успяхме да постигнем съгласие някои от делегациите в съвет искаха отново да се върнат към обсъждане на споразумението и е, това обаче не беше желателно. И сега, резултат, който сме постигнали, е, е окончателен и съвета трябва да се придържа към е, него. Така че тази програма, ако бъде изпълнена, тя ще доведе до растеж и ще доведе до а, изпълнението на отделни части, заложени в стратегията до 2020 година. Благодаря на другите колеги за доброто сътрудничество. А, добре, а, този въпрос да се обсъди, като се имат правите обстоятелствата. Благодаря. Сега три минути. Госпожа Дюран. Oui, merci, благодаря, господин председател. Положението не е идеално. Вие го казахте. Дори това е ефемизъм. Европа от няколко години, а опасявам се и за още няколко години, ще остане в тежко състояние на криза на държавните бюджети. Всяка от държавите членки прави всичко възможно да, да скалъпи бюджета си и ние се опитваме да засвидетелстваме добавената стойност на Европейския съюз и в момента, в който най-разгорещените привърженици на бюджетната дисциплина настояват за намаляване на европейския бюджет, ние гласуваме в разгара на кризата да се увеличат допълнително бюджетните средства. Това ми се струва чудновато. 650 милиона се казаха допълнителни ангажименти а, е, е, с, а, е, към още 470 милиона, които така или иначе са приети а, за ИТЕР и общо всичко ще стигне до а, повече от 1 милиард евро за ИТЕР, а, което възлиза на а, близо 1% от европейския бюджет за проект, за който най-оптимистично настроените заявяват, че евентуално през 2050-та, дори и през 2080-та, би могъл да допринесе някакви плодове. Луди ли сме? В момента, в който е, всичко е, отива на, на, на халус, е, в тежки економически условия, ние се занимаваме с подобни проекти. Да, е, бюджетът е необходим, е, имаме една и друга рамкова програма, имаме стратегията 2020 а, а, е, а какво правим за възобновяемите енергоисточници, чието финансиране би могло да допринесе положителен ефект? Веднага, не през 2050, а още през 2013-2014 година. Да не говорим за допълнителната заетост, коя, която биха генерирали. И аз просто не разбирам. Как е възможно да се занимаваме с такива налудничави проекти в момент? тук ни се казва, че този проект ИТЕР бил овенчал края на студената война. Но чакайте малко, тогава изминаха 30 години. Е, не сме ли е, вече достатъчно зрели е, да погледнем истината в лицето и да се захванем с днешните приоритети, когато европейските страни, държавите членки са обеднели? При е, тези условия на тежка финансово-економическа криза да се отпускат милиард цяло и 12 стотни е, за, за проекта ИТЕР е налудничаво. Според мен а, е, ние сме хипнотизирани, а, а, болезнено сме се привързали към този а, проект, който просто не заслужава такива усилия. И е ясно, че нашата група не може да гласува за този бюджет. Благодаря. Господин Ричард Ешворд желая думата. Ще му бъде дадена за 3 минути, но междувременно председателят забелязва вдигната синя карта, реплика към госпожа Дюран. Приемате ли госпожа Дюран? Госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда съвсем кратка. Току-що започнахме в парламента да обсъждаме енергийната пътна карта до 2050 година която е, не е 27, е, с 27 годишна давност, както ИТЕР, а с 30 и повече години е, перспектива напред. И аз се надявам някои политически групи да осъзнаят, че бъдещето също щука на вратата ни. Госпожа Дюран, да, ние обаче тук хвърляме пари в една отживяла времето си технология. Ядрената енергетика е минало. А, и иллюзията а, а, на ядрения синтез е нещо крайно идеологизирано, в което някои почти религиозно вярват до кога ще се осланяме на празни надежди, е, чието сбъдване ни се обещава след 40 и повече години. Специалистите, между другото, не са убедителни в своите експертни становища. Аз не виждам как все още може да се придържаме към такава отживелица. И сега Ричард Ешфорд за 3 минути. Господин председател, господин комисар, нека да ви уверя, че ние в Великобритания смятаме, че е важно Европа да остане на предните линии на научните изследвания за доставянето на енергия за следващите поколения. Именно за това подкрепяме проекта ИТЕР и с удоволствие ще подкрепим постигнатия със съвета компромис. Така ще се предоставят допълнителни 350 милиона евро, които се включват в коригиращия бюджет. Тук трябва да заявя и свой интерес. В крайна сметка, на научно-изследователската лаборатория Калън, близо до Оксфорд, попада в моя избирателен район. Но тук искам да подчертая, че а, с проекта ИТЕР осигурявам над 500 работни места за учени, които изследват новите технологии. Това са все учени, които не можем да си позволим да загубим. И все пак едно малко предупреждение. Винаги, когато става дума за нови технологии, могат да се очакват а, и забавяния, и необходимост от допълнителни средства. Именно заради това подчертавам, че трябва да се намери допълнително финансиране в рамките на съществуващите бюджети. И така с поразумението за 2012 година Искам да подчертая тук, че не се изисква от държавите членки да предоставят допълнителни средства. И съвсем правилно, тъй като всички държави членки в момента работят в режим на бюджетни ограничения. Същевременно не трябва да се забравя и това, че става дума за паните на дънакоплаците. Така че научно-изследователската общност трябва да работи с много голяма дисциплина. Но няма как да се развие тази дейност без да участваме и ние. За това ви призовавам, господин комисар, да вземете предвид това изказване. И накрая – много важно е ИТЕР да попадне в рамките на следващата многогодишна финансова рамка, а не да бъде оставен на страна. Точно както каза Карл Хаглонд по-рано. И така ще има планиране, ще има бюджетиране и ще има отчетност. Благодаря за Минута и половина има думата госпожа Андреасен. Благодаря, господин председател. Аз не съм против бъдещето на енергетиката, но що се отнася до ИТЕР, Европейската комисия трябва да се получи от собствените си грешки. За съжаление, обаче това никога не става. Ето, например, проекта Галилео трябваше да струва 7 милиарда евро. Това беше оценката от 2000-та година, но до 2010 година оценката се качи на 22 милиарда евро – и продължава да се качва и не се знае е, къде, са, къде ще му излезе краят. Подобно са ситуациите и с ИТЕР. Вече има едно 5 годишно забавяне до 2018 година. Първите експерименти, които трябваше да изследват използването на ядрения синтез за електричество, се очакват едва през 2025 година и е, средствата за строителство от 5 милиарда са качени на 10 милиарда. Оперативната фаза ще струва още допълнителни 5 милиарда. 90% от, проце... от проекта се управлява от участващите държави и няма голяма вероятност да научим каква е реалната стойност на този проект. Да трябва да знаят колко струва проектът, защото те плащат за него. А какво правим тук? В Европейския парламент се одобрява допълнително финансиране на един проект, който вече е надхвърлил двойно предварителните оценки. Катастрофално е всичко това. В понеделник комисарят Левандовски каза, че бюджетът за 2012 година Е, има излишък от е, милиард и половина евро, а един ден по-късно разбрахме, че напротив има дефицит от 11 милиарда евро. Е, къде е истината тогава? Мисля, че и ИТЕР като Галилео се превръща в един абсурден проект. Мисля, че данакоплаците няма да ни простят за това. Трябва да се преустанови работата по този проект напълно. Благодаря. Господин Владимир Ремек има думата за 5 минути. Непритомни. Благодаря, господин председател, дами и господа. Аз подкрепям допълнителното финансиране на ЕТЕР и то по няколко причини. Смятам, че атомният синтез ще е от голяма полза за човечеството и ще има добавена стойност в бъдеще. Освен това, Европа трябва да играе важна и водеща роля в научно-изследователската и развойна дейност. В същото време средствата, с които разполагаме, трябва да бъдат разпределени ам, за стратегически проекти. Средствата трябва да бъдат разходени по прозрачен и ефективен начин. В противен случай няма да имаме възможност да си набавяме средства за други проекти няма как да се дава, дават проекти без да има осезами резултати. Освен това, проектът е важен и за малките държави членки, и за малките и средни предприятия. Няма да е дълновидно, ако не използваме водата и слънцето, за производството на енергия. Може някой от нас въобще да не доживеят края на този проект и резултатите от него. Благодаря и сега нека преминем към други оратори от моя списък. Господин Гарига и Поледо. Благодаря, господин председателю, господин комисарио и колегите. Поздравяме колегите, които са останали толкова късно тук в залата, за да обсъдим тази точка, свързана с коригиращия бюджет. Чудо е направо, че комисията се присъедини към парламента, стъпка, която аз приветствам. По този начин успяхме да постигнем одобрението на това финансиране от 1,3 милиарда евро средства, които са събрани чрез преразпределение на средствата в бюджета. Какво означава това? Успешно бяха извити ръцете на съвета, така че да бъдат отпуснати средства за нови плащания за поети ангажименти. Е, без е, такива ходове бюджетната политика би била доста бедна. Говорим за 360 е, милиона евро за следващата година под формата на плащане за поети ангажименти. ние вече обаче имаме проблеми с плащането от друга страна. Приближаваме късъм бюджета за 2013 година и не Разбирам как някои политически групи използват кризата ам, за, като оправдание. Програмата ИТЕР е една водеща, програма на водеща инициатива на Европейския съюз, която ще ни даде енергийна независимост депутатите трябва да могат да гледат отвъд тези пет години, отвъд тези бюджетни нужди. Смятам, че проекта ИТЕР е много един проект, който ще ни донесе чиста и устойчива енергия. Има синя карта. Бихте ли приели синя карта от госпожа Дюран? Госпожа Дюран. Благодаря, че приемате репликата, но аз не разбирам как може да представя този проект като магистрален. Е, докато при положение, че никой, нито вие, нито аз, е, нито който и да било, е, не би могъл да е сигурен, че този проект е, ще е, постигне заложените в него цели. Кризата е повод, е, алиби. Добре, но вие виждате, че не стигат пари за едно, за друго, за трето. Аз категорично се противопоставям срещу подобна квалификация, че видите ли, кризата се е използвала просто за формален претекст. Благодаря, госпожо Дюран. представител на Зелените ни казва а, е, да а, е, останем на земята и да мислим реалистично. Но тук а, е, вие говорите постоянно за альтернативни източници на енергия. Това е альтернативен източник на енергия. И това, този проект може да е решение за постигане на енергийната независимост на Европейския съюз. И смятам, че 1,3 милиарда е ефтина инвестиция. Госпожа Тикал за две минути. Thank you, Mr. Uh, Chair, Mr. Commissioner. Благодаря, господин председател, господин комисар. Ядреният синтез осигурява почти неограничен източник на чиста енергия. И аз смятам, че знанието, което се трупа в рамките на проекта ИТЕР, експерименталният реактор за ядрен синтез, който се строи във Франция, могат да подготвят следващото поколение такива технологични решения и да осигурят на Европа лидерско място в световен мащаб в това отношение. Необходимо е тези усилия да се финансират и споразумението между съвета и парламента от декември 2011 година предвижда покриване на допълнителните разходи за проекта ИТЕР за периода 2012-2013 година на обща стоеност, както се каза, 1,3 милиарда евро, от които 100 милиона вече са предвидени в бюджета за 2012, 360 милиона са кредити за 2013, а праговите равнища по статия 1А сега се предлага да нарасна до общо 840 милиона евро с 650 през тази година и 190 милиона до година. Аз подкрепям идеята в бюджета за тази 2012 година за е, проекта ИТЕР да е, е, включим 650 милиона допълнителни средства, тъй като тази бюджетна корекция е изцяло в духа и буквата на споразумението, подписано миналата година. Господин Инар, минута. Благодаря, господин председател. ИТЕР преди всичко е огромно изследователско усилие, финансирано от държавата и то чрез международно полидисциплинарно сътрудничество, което е безпредседентно. С термоядрения синтез човечеството ще си осигури е, безкрайен, неизчерпаем източник на ефтина, достъпна за всички енергия. И успехът на ИТЕР е толкова по-важен за бъдещето на човечеството, че е, неговите енергийни потребности ще нарастват непрекъснато. Не е възможно да е, обърнем гръб на тези перспективи и също така не бива да загърбваме хищническите частно-собственически интереси, които посягат на енергийния отрасъл. Трябва да се планира екологосъобразната промишлено развитие. И да се борим против неравенството в достъпа до енергоисточници. Благодаря, господин председател. Благодаря. Госпожа Холмайер има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. ИТЕР е един дългосрочен научно-изследователски проект. Какво означава това? А, че не може при а, всяка криза, при а, всеки недостиг на средства да. А, да прибягваме към зачеркване на проекта. Трябва не можем от бъдещите технологии да правим технологии на миналото. Тридесет години продължи научно-изследователската дейност по проекта и 30 години бяха правени опити, така че проекта да бъде задействан. Когато се заемаме с такива крупни проекти, то те трябва да бъдат финансирани разумно още от самото начало. Когато започнем изпълнението на проекти. Те трябва да бъдат управлявани по професионален начин още от самото начало, да бъдат изчислени разходите още от самото начало и то по реалистичен начин. След това да има контрол на разходването на средства, да има надзор над изпълнението на проекта и винаги да може да се следи да следи по какъв начин се финансира проекта. Необходимо е, според мен, че а, трябва да се придържаме към този проект, а също и да знаем какви са бъдещите перспективи. Благодаря. Сега за една минута господин Франко. Благодаря, господин председател, господин комисар. Уважаеми колеги, аз съм удовлетворен, че коригиращия бюджет за финансирането на ИТЕР гласуван с голямо мнозинство в бюджетната комисия през 29 март тази година, ни дава възможност да подадем ръка за помощ на един фундаментален изследователски проект, в който Европейският съюз играе водеща роля а би следвало да спази и поетите международни ангажименти. Нека напомним, че нито един от седемте партньори в общността Евратом не поставя под съмнение общия си принос вноска за проекта. Япония, независимо от драмата в Фукушима, реши буквално е, в пълен размер да изпълни своите ангажименти. Без това споразумение, без спазването на тези ангажименти, стотици е, научни работници би следвало е, да скръстят ръце. Днес хиляди работят по проекта. Реакторът се строи и до завършването на строителните работи могат да бъдат ангажирани още 4000 души. Благодаря. Сега можем да продължим с спонтанните изказвания. Само едно желание, госпожа Пасеко. Благодаря, господин председател. Приветствам постигнатото споразумение между трите институции за финансиране на допълнителните разходи на проекта ИТЕР. Важно е да се каже, че Средствата е, са привлечени от економии и от други бюджетни позиции, без да се поставят под въпрос общите приоритети на бюджет. ИТЕР е сред най-амбициозните научно-изследователски проекти в света. Резултатите от неговото е, осъществяване могат да трасират пътя към един безопасен, достъпен и чист и енергоисточник. Подкрепям идеята за да осигуряване на дългосрочното финансиране на този международен проект. Европейският е, съюз следва да гарантира успеха на проекта при приемливи условия, що се отнася до финансирането и техническите рискове, но е, като зачита международно правните си ангажименти. Благодаря. Комисар Левандовски има думата. Господин председател, само два кратки коментара. ИТЕР е междуконтинентален проект, така че имаме поети ангажименти по него и е въпрос на достоинство и на доверие в Европейския съюз дали ще ги спазим. Проектът страда от затруднение от необходимост от увеличение на средствата. Това е реален проблем, но от друга страна добрата новина е, че този проект трябва да бъде аудитиран от Сметната палата и че попада в регулярната процедура за освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета. Така че отчетност има. Що се отнася до казаното от госпожа Андреасен за логиката на бюджета на, за 2012 година, всъщност изглежда тя не е разбрала, защото става дума за над 10 милиарда евро, които просто все още не са внесени в бюджета, така че това е трудността в момента. Има плащания, които трябва да се извършат, но средствата още не са внесени. Така че е, това е, е, което трябва да се разбира. Има един малък излишък, но има едни 10 милиарда евро, които трябваше да са платени през 2000, да са внесени в бюджета през 2011 година, а това не е направено. Благодаря, господин комисар, за заключителни думи. Давам думата на госпожа Балцани. Благодаря много на всички колеги, които участваха в дебата за изразената принципна подкрепа за моя доклад. В дебата, както можехме да очакваме, всички се занимавахме с значимостта на проекта ИТЕР по принцип. И все пак е, на основната цел на доклада е да се занимае с въпроса за поетите ангажименти и да се приключи помирителната процедура по определенето на допълнителните бюджетни средства. След всички преговори, проведени миналата година, това бе наистина най-доброто решение за приключване на помирителната процедура и тук се използва инструментът за трансфер. Тоест това е много важно, защото така не страдат други програми, които са включени в бюджета. Така че това е основният елемент, който не трябва да изпускаме от поглед. И все пак, нека да припомня отново на всички, че Постигнатият резултат е крайният резултат от едни дълги преговори и накрая имахме споразумение. С това дебатът приключи по тази точка и гласуването по нея ще бъде проведено утре в 12 часа. Дами и господа, следващата